Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie komisji. Скъпи колеги, започваме нашата работа. Минаваме към дневния ред. Размяна на мнение с държавния секретар на САЩ по въпросите на селското стопанство Том Вилшак. Преди това обаче ще приемеме дневния ред. 13 точка. Окей. Okay. Now is okay? Сега чувате ли ме? Всичко наред ли? Така, можем да започнем. Така. Както казах, точка 13 ще бъде разгледана след точка 6, а точка 7 времен електронното гласуване за въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис. Това е точка 7. Чувате ли ме? Чувате ли ме? По принцип има превод от самото начало. 13 przed punktem 6. Punkt 7 będziemy... Както казах, точка 13 ще се разглежда след точка 6, а точка 7 ще бъде гласувана през януари. Ще обсъждаме измененията. Също времено има предаване по интернет и разполагаме с превод на 23 езика. времено трябва да ви кажа, че следващия четвъртък в 9.30 до 11.30 ще имаме избаредно заседание с специалният посланник на ФАО по повод годината на почвите ще присъстват членове на комисиите НВ и ДВ. Също така ви приканвам да посетите изложбата, организирана от ФАО и посветена на Световната година на почвите в сграда АСП, третия етаж. Това са моите съобщения. На 9 декември ще организираме семинар, но ще обсъдим този проблем по-нататъка по трета точка приемане на протокола от предишното заседание и сега минаваме към основната тема на днешния следобед. За мен е удоволствие да приема господин Том Вилсак секретар на Съединените щати по въпросите на селското стопанство, който ще участва в нашето заседание. За нас е чест, че ще участвате в този обмен на, на мнение. Интересно е да получим пряка информация директно от вас. Радвам се, че сте тук и смятам, че този обмен на мнение е от огромно значение в този тъй важен за нас момент. Много се говори за преговорите по ТИТИП, но има и други въпроси от взаимно значение, така че е крайно време да обмениме мнения по взаимоинтересуващи ни въпроси. Вие имате голям опит, вие сте близък сътрудник на президента Обама от самото начало на първият му мандат. Благодарение на вас ще разбереме каква какво е виждането на американското правителство по тези проблеми. За нас е чест още веднъж да променим мнение с вас. По, по този начин ще можем да си изясниме някои аспекти на важни теми, които са от взаимен интерес. Договора, също така възможностите за развитие на Европейския съюз и Съединените щати в областта на свободния търговски обмен. Ние бихме могли да, да послужиме като пример за бъдещи търговски споразумения и включително и договореност относно санитарни разпоредби по много проблеми, които са си на интерес. Господин председател, благодаря за милите думи. За мен е голяма чест и се радвам, че имам възможност да обмена мнение с депутатите на Европейския парламент по като пътувах от летището на сам тази сутрин, не си спомнях една от ми, първите ми посещения в Европа. Тогава бях губернатор на Айова. Пътувах заедно с губернатора на Оклахома за Франция. Целта на нашето пътуване е, беше да се запознаеме с е, детските е, училищни заведения в е, Франция и да ги възпроизведеме в нашите щати. Беше сутрин, сутринта и беше време за закуска и, и губернатора е на Оклахома и самия аз много се очудихме, че на децата беше, бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци в порцеланови чини. Е, ние с, с жена ми имахме по това време млади е, малки момченца, но никога не им сервирахме в а, а, порцеланови чини. И аз бях много впечатлен от уважението, което французите и европейците като цяло е, засвидетелстват на храната. Ние в е, Съединените щати е, в момента сме тръгнали по този път и същевременно е, правиме много за здравословната диета на децата. Знаете, че е, пре, жената на президента Мишел Обама е поела тази, тази тежка задача. Аз се радвам, че ще, ще можем да обменим мнения по различните проблеми, свързани с селското стопанство като цяло фермерите и животновъдите в Съединените щати си приличат много с фермерите и животновъдите в Европа. Те са много а, горди, те са трудолюбиви, те разбират а, своята отговорност към бъдещите а, поколения да опазват се от една страна земята, почвата и също, същевременно времено да изхранват не само хората от собствените си страни, но да изхранват е, целия свят и да допринесат към глобалната е, производство, произ... сигурност на продоволствието. Те също така смятат, че, все, че са изправени пред все по-големи и по-големи предизвикателства, хем да произвеждат големи количества храна, хем да се справят с последиците от промените в климата. Знаете, че в Париж ще се проведе КОП 20 едно и смятаме, че двойната цел, която ще постигнем на тази конференция е намаляване от една страна на емисиите и осигуряване на сигурността на продоволствието. А, ние трябва да бъдем иновативни и гъвкави, защото хората искат все по-нови продукти. Американското земеделие не винаги е добре разбрано и в е, Съединените щати и извън е, нашата страна. В нашата страна някои смятат, е, че всъщност става дума за една е, единна огромна ферма или едно огромно стопанство. Но това въобще не е така. От 7 години, откакто съм секретар по земеделието, се стараеме да работиме за по-голямото разнообразие на земеделието и селското стопанство. Все повече и повече ферми и стопанства се посветяват на биологично производство и на нови е, методи на производство в Разбира се, има различни има различни формати на стопанства и на производство. Все повече и повече насърчаваме по-малките и средните ферми да се развиват. Така че надявам се, че по време на наш, нашия обмен ще мога да ви убеда, че американското земеделие не е монолитично, а напротив много разнообразно. Всички се сблъскваме с огромни предизвикателства. Това е да изхраниме все по многочисленото световно население. През следващите години ще трябва да произвеждаме повече 30 до 40% повече количество храна. Затова Съединените щати се обръщат все повече и повече към науката и развойната дейност за помощ. Все повече и повече се обръщаме внимание на, на спецификите на отделните почви, на е, индивидуалният подход към отделните региони и почви, използването на пестициди, на хербициди и други. Също така е, стигнахме до заключението, че въпроса не е да се произвежда все повече и повече е, храна, а да се използва по-ефективно, тъй като е, много от е, произведената храна се разхищава и това по най-различни причини, то в целия свят. Но при всички случаи е, една от основните ни цел е да намалиме разхищаването на е, храната. Всичко това може да стане чрез подписването е, на справедливи и всеобхватни търговски споразумения. От 11 милиона работни места в Съединените щати, свързани с експорта, 1 милион са в областта на земеделието. Знаете, че ние подписахме преди няколко години нафта споразумението между Съединените щати, Канада и Мексико. Всеки път се очудвам до за степента на балансираност на, този, е, на това споразумение. Не, от неодавна приключиха и преговорите за е, транс-тихоокеанското споразумение. И в е, сега работим по ТТИП. Европейските земеделци може би не, не, не, не, не знаят начина по който се развива средната класа в Азия, чата бройка расте и която е потенциален потребител на нашите стоки. Смятаме, че в ТТИП се съдържат предизвикателства, но също така и е, много положителни аспекти, както за Съединените щати, така и за Европа. Разбира се, понякога нашите методи са различни. В Съединените щати се провеждат опити за оценка на риска. Вие прилагате мерки за предпазни, предпазни мерки и принципа за предпазливост. Но същото е, въжи за достъпа до пазарите. Вие имате географски обозначения, ние имаме търговски марки. Това са пак е, разлики в е, системата, но нашата обща цел е защита на високите стандарти. Но мисля, че Необходимо е да има малко повече, по-хармонизирана регулация. Аз не, неодавно бях в е, е, е, Китай. И е, също, където също има доста големи разлики в системите, които понякога ни затрудняват. Но въпреки всичко, аз не смятам, че системите трябва да бъдат еднакви, а те трябва да бъдат съпоставими. А, а ние можем да използваме различни методи, различни подходи и това няма значение до толкова, доколкото нашите цели са еднакви, е, единни, да бъдем, е, да Бъдеме на висотата на това, което се очаква от нас, да задоволиме нуждите на нашите народи и на останалия свят. Повече от 5 милиарда долара сток за вино и а, финансиране се внасят в Съединените щати за, за такава сума. А, защото най-важното най, най, най, най е да има обаче и реципрочност да могат и вашите а, потребители да имат а, избора, какъвто имат и нашите. Сега ще се спра на някои по-важни проблеми. Американското земеделие е разнообразно, то не е монолитично, то се развива както по посока на голямото промишлено земеделие, така и по посока на древните е, и малки е, стопанства. И още нещо, свързано с е, преговорите. Знам, че тези преговори ще бъдат много трудни, но целта е да намери да намериме общото, не, е, една, не да имаме еднакви системи, а да имаме съпоставими системи, да преследваме едни и същи цели, е, които ще бъдат е, благодатни както за нашите потребители, за нашите земеделци, за нашите страни, както каза господин председателя. Тук не става дума за един договор е, между Съединените щати и Европейския съюз. Тук става дума за една съвкупност от високи стандарти, от е, примери, е, които биха могли да бъдат пример за останалия останалия свят. Очаквам вашите коментари и съм готов да отговоря на всички ваши въпроси, доколкото това ще бъде в моите възможности. Благодаря. Zgodnie z naszą tradycją przejdziemy w tej chwili do... Благодаря. Благодаря за вашата интересна реч. Сега ще чуем координаторите. Най-вероятно вече сте получили въпросите на координаторите в писмен вид. След това ще, след като дадем думата на координаторите, ще дадем думата на другите колеги да зададат своите въпроси. Не повече от една минута, съжалявам, но трябва да се ограничим. Сега господин Дес от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин министр, за това, че дойдохте при нас в Брюксел да ни представите американското селско стопанство и да отговорите на нашите въпроси. При пътуванията си в САЩ съм установил, че има както големи, така и малки предприятия. Виждал съм и предприятия само с 10 крави, нещо, което е невъобразимо за нас но средно размерът на американските ферми е 7 пъти по-малък от този в Европа. В това отношение има голяма разлика между САЩ и Европа. В прес-комуникето прочетох, че в Америка е прият закон за това, че преследващите 50 години около 708 милиарда евро в равностойност на долари ще бъдат инвестирани в селското стопанство. Интересуваме как ще бъдат инвестирани. Не става дума за преки плащания но ако а, направя сметката, пак излизат около 400, пак излиза нещо като нашата 400 еврова програма. А за ТИТИП, трансатлантическото споразумение, ще кажа следното. Аз съм за споразумение с американците, но условията ме смущават, господин министр. Смущаваме това, че все още в преговорите сме на етап, че трябва да се запази системата от вносни лицензи как е, да кажа на нашите е, аграрници да се съгласят с такова споразумение. Да, представям си някакви горни граници, някакви квоти за тонажи, но е, вносни лицензии не мога да си представя. Какво биопечат или какво ще има. Имам и други въпроси, но ще ви ги изпратя писменно, тъй като не разполагам с достатъчно време. Надявам се на вашите отговори. Dziękuję pan poseł De Castro. Bardzo proszę. Благодаря, господин Де Кастро. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин министъра за това, че дойде при нас. Той за първи път, впрочем, е в Европейския парламент, което е и признание за нашата институция. Много ми беше интересно да изслушам неговото изложение, защото той обхвана много аспекти на американското селско стопанство, които ние обикновенно забравяме тук. Разбира се, от, поради липса на време ще задам само два въпроса. Единият е свързан с трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Джим Никълсън и аз имаме становище по въпроса, т.е. нашето мнение е известно по отношение на шансовете, рисковете от сключването на това споразумение за нашите фермери. Но едно нещо искам да подчертая между САЩ и Европа има, се извършва огромна част от цялата световна а, е, търговия на стойност на 700 милиарда долара, без да имаме все още ТТИП. Т.е. Европа и САЩ а, е, от социална и економическа гледна точка двата най-важни региона в света. И в този смисъл, господин министър, Какво мислите, не трябва ли да се въведе по-ясна система за обозначаване и етикетиране, за да могат американските потребители и за напред да консумират маркирана страна, а не да смятат, че френския или италианския продукт, който купуват в магазина, са произведени в САЩ. Става въпрос за географска яснота на продукцията. И още нещо, големите обновления, които бяха въведени от последните споразумения, се състояха в това, че преките помощи са заменени с механизъм за защита, обезпечаване и така нататък. Как се отнасят американските фермери към тази революция? Нашата европейска обща аграрна политика също беше реформирана, но искам да попитам какво е отношението към кризите. Uh, indeed, I... Благодаря. Нека и аз да си кажа тук думата. А, да, наистина интересна дискусия. Наскоро заседавах, срещнах се с голям брой конгресмени и сенатори и стана ясно от разговора, който проведох с тях, че селското стопанство в крайна сметка ще а, бъде или спойката на ТТИП, или ще го провали. И това, което като че ли от двете страни на океана а, е, стана ясно, че а, всъщност не може да има съгласие, ако няма достатъчна стандартизация на храните. И всъщност, оказва се, че земеделското стопанство се превърна в заложна монета. И знаем, че имаме законодателство и от двете страни. И господин Дес казва, че имаме разлики. Аз няма да а, споря тук с вас. Знаете, има разлики, примерно в стандартизацията за говеждо месо и други. Така че аз очаквам а, всяка от двете страни да защитава най-добрите практики. Разбира се, има и разлики в позициите ви, но мисля, че и двете страни трябва да дадем много, ако искаме да имаме едно успешно споразумение. Времето ми да говоря изтича, но смятам, че можем да се споразумеем в ТТИП. Споразумението дава предимство за и за Съединените щати, и за Европейския съюз, но ще отнеме време, за да постигнем всичко, което може да ни даде това споразумение и не смятам, че ще го постигнем за една нощ, но няма нужда от протести, защото виждаме всъщност доста липса на информация и опозиция поради това в Европа. Мисля, че просто ще трябва да решим този проблем и да разясним всичките тези неправилни информации. Господин Роде, благодаря. Господин председател, благодаря за също и нашия гост, за вашите мили думи. Съгласен съм, че ни предстоят много сериозни дискусии. От името на либералите, вашият еквивалент в Европа, бих казал, че имаме нужда да а, дискутираме много задълбочено тези въпроси в преговорите. Има, разбира се, ползи и за двете страни. И се радвам да чуя, че американците много високо ценят нашите продукти, особено млечният сектор. Но не мога да приема таксите, които наложи Вашингтон върху някои млечни сметанови произведения. Трудно е да не си зададем въпрос относно това доколко САЩ са ангажирани за свободната търговия, когато увеличават данъци, таксите за европейското масло и сметана. Благодаря. Сусенра. Господин Сенада. Грасия, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Господин министр, имам три въпроса към вас. Първо, вие казахте, че в САЩ подкрепа получават и малките и средни предприятия. Казахте предприятия с 5, 10, 20 хектара. Какъв е механизмът за защита на тези малки предприятия? Това ще ми бъде интересно. Освен това казахте, че бихте се стремите да изхранвате и азиатската средна класа фермерите в Азия всъщност се стремят да правят същото, да изхранват своето население. Обяснете по-подробно с каква политика, с какви механизми смятате да го правите. И третият е, въпрос е свързан с преговорите за трансатлантическото споразумение за партньорство. Има ли прозрачен дебат за всички американци? Вие споменахте и Селско-стопанския университет. Искам да попитам каква е позицията на малките и средни предприятия към ТИТИП. Ja, министър, Dank für Ihren Besuch. Ähm, Благодаря, господин министър, за вашето посещение, каза господин Хойслинг. Знаете колко се спори за ТИТИП в Европа, включително и сред селските стопани. При няколко седмици излезе едно американско изследване, че при премахване на митата е, американското селско стопанство ще спечели 5,5 милиарда, докато европейското само 0,8 милиарда. С други думи, Европа не храни особени надежди по отношение на ТТИП за печалба но има и други важни въпроси, например отношението към генни, генното манипулиране, генната техника, като европейците ли гледате на въпроса, приемате ли, че европейските потребители имат малко по-друго гледище. Също се отнася и до използването на хормони в селското стопанство. Не можете да убедите европеец да яде американско месо, третирано с хормони. Другото, за което тук много се говори, е обозначаването на клонираните животни, нещо, което среща голяма подкрепа в Европа. Вие проявявате ли готовност да подадете река на европейците в това отношение? Говорите за и научна дискусия. Не, дискусията е за уважението към нашите потребители. В науката винаги има различни мнения, но ако потребителите не искат едно нещо, законодателят трябва да се съобрази образи с това. Говорите за етикетиране, да, подкрепям ви, трябва да е още по-ясно обозначаването, особено на происхода, за да има потребителят избор и за да може фермерите да пласират регионалната си продукция. Говорихте и за транстихоокеанското споразумение за сътрудничество. В Америка, доколкото знам и във вашата страна, във вашата партия дори има доста спорове по отношение на това, доколко е полезно това споразумение, а то още не е сключено. Ще има ли още дискусия по въпроса или ще се сключи това тихоокеанско споразумение? Как мислите? Pan е, poseł Господин Аню, подкрепям казаното от господин Николсен за американският земеделски сектор няколко основни въпроса, най-вече относно пилешкото месо. Първото – правната сигурност. В Обединеното кралство има стандарти за пилешкото месо, които се налагат по закон. Различно е в Съединените щати. Там е въпрос на преговори между производителите и клиентите. И при този сценарий е много лесно за процесът, всъщност, в Обединеното кралство, американските стоки да а, покупаят а, нашето селско стопанство. Как можете също така да гарантирате, че вашите стандарти са толкова добри, колкото на нашите в това отношение? Другото са антибиотиците. Много от такива използвате при интензивното си животновътство. Ние не обичаме да използваме такива като цяло. Бихте ли коментирали по използването на антибиотиците, химикалите също? В Обединеното кралство не приемаме а, обезразяването на а, труповете на животните с а, различни а, такива химикали. Относно яйцата от свободни кокошки. А, дефинициите са различни. При вас трябва да са с бели а, черупки и да са измити. А при нас не е така. Също относно а, прасетата. Как ги храните? В Обединеното кралство ги хранихме преди както при вас, но нещата се промениха. Същото за различните а, а, са различните храни, които се произвеждат от животни и се дават за храна на животни. Това са животински протеини. Какво мислите за по тази тема? Или бихме отдали глас пану. Мисля, че бихме могли да дадем думата сега на господин Вилсак, за да отговори на въпросите, които му бяха поставени и после ще дадем думата на депутатите, които ще се изкажат не от името на групите. Uh, Благодаря за така широката палитра въпроси. Ще се обада да питам, ще опитам да бъда много подробен. Сега, първо, помощите и 8 е, милиард, 8 милиарда долара, които споменах, се разпределят е, по 4 е, оси. Първо за страховка на реколтата. И разбира се, там има от, в зависимост от а, желанията на съответния производител, а, държавата заплаща една част от а, застрах, застраховката. Ако има печалба, а, правителството също така а, изплаща известни суми на предприятията, които ще извършат по-нататъчната продажба. Ако е има загуба, ще се покрият част от щестите. Към, към това и до допълнение към това имаме програма за, допълнител, за допълнителни а, доходи в случай, че цените паднат това не гарантира печалба на производителите, но а, им гарантира възможност да не а, банкротират. Знаете, че имаше проблеми с цените на разпита на житните растения следствие на промени в условията, той тъй като застраховката, свързана с реколтата, покрива само щети от природно естество, на производителите се изплащат известни суми. Сега колко, а, колкото до в животновеството има, имаме програма за подпомагане при бедствия, независимо дали става дума за суши или а, за други природни бедствия. Проблема с генното инженерство, това е един а, сериозен а, проблем. Ние а, смятаме, че а, при проблемите свързани с географските обозначавания, част от именованията са станали толкова генерични, че е, ние не, не можем да ги изчитаме за а, като географско обозначение. Много често трябва да има допълнително обозначаване, за да могат хората, които купуват в магазините, да знаят какво точно купуват. Това предполагам, че ще даде е, така повод за много по-задълбочено и по е, договаряне и обсъждане, но не смятам, че проблема е не може да се реши. По въпроса за ре, реакцията на американските фермери към новото законодателство – е, мисля, че те приеха много радушно новото законодателство, което включи е, програмите за помощ е, при природни бедствия или други. През, последни, през последните години бяха прияти 6 или 7 закони за селското стопанство и всички бяха добре прияти от общността. включително и в област, областта на млечните продукти, при спада на цените, нали, те биха могли да получават едни известни ком, а, компенсации. Що, що се отнася до търговията, Обик, обикновено земеделието е последното нещо, което бива обсъждано и а, по което се постигат а, съгласия в а, договорите за свободна търговия и ТТИП не е изключение в това. Но тук става дума за за цялостната концепция на култура. Тук не става дума само за производството на дадено изделие, а става дума за отношението на производителите към техните продукти, неща, които са много специфични за дадени региони. От своя От, от друга страна, от, може да се каже, че селското стопанство и селскостопанския сектор не е достатъчно властен и голям, за да А, за да промени едно цялостно, един договор и едно споразумение. От друга страна е достатъчно силен, за да може да спре неговото ам, подписване. А, що се отнася до коментара ви за а, с това а, ако, ако няма фермери, няма да има какво да, ядем. Да, може би тук и след вас има фермери, но в крайна сметка а, ние всички имаме а, някакви а, връзки с, а, с а, земята самия. Аз съм из, израсъл в а, семейство на а, на, на, на замеделци, но аз можах да постигна своите мечти, моята а, съпруга също. Тоест, ние всички можем да, а, в крайна сметка, да постигнем своите мечти, защото зад нас има една малка армия хора, които ни изхранват. Да. Много са проблемите, свързани с използването на различни методи за производство а, и разликите между Европа и Съединените и Европа, включително и за при производството на говеждо месо в консерви и, и съответните вещества, които се а, използват. Но в крайна сметка важ, важното е потребителите да имат а, а, свободен избор, голям избор. А, и в крайна сметка се продават нещата, които потребителите искат да купат. Ако те не искат вече даден продукт, и ако бях, бях, бях производител на този продукт, аз просто щях го спра да го, да го произвеждам. Така че тук става дума за избор, става дума за прозрачност, става дума за информацията, която се предоставя на потребителите, за да могат да имат информиран избор. Проблема свързан с маслото. Имаше увеличение с 150% на вноса в Съединените щати и в рамките на СТО беше въведена тарифна тарифа, която е под прага фиксиран от СТО. Комисар Хоган многократно изрази своята загриженост относно а, този а, проблем, който ще бъде а, решен. А, как помагаме на малките и средни стопанства? А, опитваме се да го правиме чрез а, микрокредит програми за предоставяне на микрокредити, про, а, а, програми свързани с за продължаване сезона на а, реколтите като, подпомог, като подпомагаме стопанствата да фиксират по-точно цените на своите продукти и също така сме създали програми за пряко свързане на стопанствата с училищата. Като по, като по този начин предоставяме помощ на местните производители и същевременно възможност за информираност на обществеността. Целта е тези малки и средни производители е, по места, да имат е, преки, да влезат в преки отношения с е, потребителите, с клиентите. Просто създават се необходимите пазарни условия за това. Колкото до ТТИП и средната класа, която така избоява в Азия, в бъдеще ще има, въз, ще има много повече нужда от производство на храна, Миналата седмица бях в Китаите всяка година разместват 10 милиона селски стопани вътре в страната. Не знам как ще продължат да го правят и ще могат ли да го правят, но китайците в момента признават, че тяхното производство не отговаря и не е на висотата на очакванията и на необходимото в страната. Това въжи и за други страни, като Япония, Корея, които са изправени пред предизвикателства. А, така че аз мисля, че по друга страна има място за всички нас и това, че ние ще имаме по-широки или по-привилегировани отношения с Азия, това не означава, че това ще бъде в на европейските производители. Също но сме свидетели на проблеми в климата, сезоните се променят, ще видим какво, къде и в какъв момент ще може да бъде произведено. Може би царевицата в моята страна ще трябва да бъде заместена с друга култура. Така че е, за това трябва да имаме стратегии, които да подпомагат на нашите е, производители да се приспособяват към е, промените. Неудобна, както казах, беше прият закон, в, в който има специална разпор, разпоредба, изискваща публикуването на етапите на преговори по различните търговски преговори. Там има и срокове. ТТП е един много, ТТП е един много сложен документ, хиляди страници, разпоредби, е, начини на изчисление на а, различните модели. Така че, но сме поели ангажимента нещата да бъдат прогрешни, всички да разполагат с необходимото време, за да могат да разберат за какво става дума. Имаше също въпрос а, относно антимикробиалната резистентност. Много важен въпрос. В момента сме в процес на развиване на система за намаляване значително на нивото на използване на антибиотици в животовътството. В момента работим с ветеринари в това отношение и как да не използваме антибиотиците като ежедневна храна за животните, а само при нужда също правим проучвания как се развива тази резистентност и се опитваме да полагаме усилия за сътрудничество между специалистите по антибиотици и ветеринарите, признаваме този проблем, който имаме и се опитваме да го решим. И е, президентът вече подписа такъв документ, който задължава отделните е, служби да работят заедно. Имаше въпрос също за ГМО, за хормоните, за генното инженерство и те тип. И ние няма да разрешим разликите между нас в това отношение. Няма да е лесно. Напротив, ще е сложно. Но имаме нужда от време, от повече ангажименти, за да намерим някакво решение, което да работи и да функционира и за двете страни. И трябва също да имаме ясно разбиране за това какво е, представлява тази система и може би малко повече креативност имаме нужда от подобно разбиране, за да постигнем някаква система, която да функционира, защото в крайна сметка това е нашата история, нашият опит. Тези търговски споразумения не означават, че задължително едната страна ще печели за сметка на другата страна. Не, не очакваме да стане така в ТТИП, както и а, не сме очаквали каквото и да било от други подобни споразумения. ако едно такова споразумение става за сметка на една от страните, това не е солидно споразумение. Трябва а, да дадем пълна възможност на потребителите да имат на свободен избор, а, в разнообразие, на по-добри цени. И а, това трябва също да а, се е свързано с иновации за подобрение на продуктите. Ето това са идеите ни за бъдещето споразумение. И очакваме а, Същото и за тип Смятаме, че и то може да постигне такива високи резултати. В момента водим дебат за етикетирането в САЩ. И аз предложих да имаме а, един нов диалог от 21 век, така да се каже, когато става въпрос за етикетирането. Има много младежи, които имат е, смартфони, т.е. разполагат със съответната технология и те ги използват, така че бихме могли да имаме едни а, многообхващащи баркодове или други кодове за сигурност, които да могат да бъдат разчитани веднага, за да могат хората да правят информиран избор. Е, съответно, да можем да дадем повече информация за сигурността на продукта. Трябва да сме сигурни, че гемиотата не представляват риск за здравето. Трябва да се допитаме до науката, нещата ще са ясни. Ако потребителите имат повече информация, е, добре, бихме могли да намерим начин да им я осигурим. В Съединените щати ние слагаме етикети и за хранителната стойност, както и за безопасността на продукта. Това е информация, която потребителите искат и а, идеята е да не се а, обезкуражават потребителите да купуват даден продукт, но мисля, че така иначе от тук нататък трябва да помислим как да преорганизираме и да разширим етикетирането, за да могат хората да правят осведомен избор. Знам, че нямаме достатъчно време. Само ще се спра на още няколко въпроса. Признаваме проблемите, свързани с храните, които се използват за животните. Наистина, а, а, ние в момента водим много агресивна политика, за да спрем храненето на животни с погрешни храни. И а, скоро ще се отвори отново пазара на говещо. Тези проблеми, свързани с дефинициите, така да се каже, са много важни, но според мен те не са невъзможни за разрешаване, поне според мен. Със сигурност ще може да се реши този въпрос и съответно всеки да може да купува това, което иска със сигурност може да се постигне. Това е. Заключихме pierwszą część, przechodzimy. Добре, приключихме с първият кръг въпроси. Сега започват изказванията на депутатите. По една минута, всеки от вас, моля, ограничете се и не повтаряйте това, което вече беше казано от други, Избягвайте също много, красивото многословие. Господин Дофман. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, че отделяте време и за нас. Имам конкретен въпрос във връзка с ТИТИП и то преди всичко с въпроса за уреждането на споровете с инвеститори. в Америка се така общо взето проблемът беше да се гледа на Европа като на едно цяло гледате на Европа като на някакво обединение от 28 страни, но не с задължителна сила, докато всъщност сигурността на храните е прерогатив именно на Европейския съюз, спазва се общо европейско законодателство, чието вече е, прилагане е приоритет на държавите членки, също както отделните щати в САЩ имат такъв прерогатив. Тъй, че в Европа никому не би минало а, през ум а, да подкрепи а, нещо, което не би било ефективно за Европейския съюз. Господин Ердес, talán az európai gazdák számára az eredetvédett élet. Благодаря. Господин председател, благодаря на държавния секретар по земеделието за присъствието. Бихте ли ни казали как смятате да се справите с фалшифицираните продукти? Бихте ли ни казали нещо повече по този въпрос? Вторият ми въпрос е следният – Доколкото Унгария е засегната, и когато става въпрос за съдебни процеси, спорове. Ние много се страхуваме от а, а, пилетата, третирани с хлорин или с ГМО, или ГМО продуктите. Например, ако Унгария не ги допусне до пазара си, ние се страхуваме, че ще трябва да платим глоби в такъв случай? Как ще спрете този проблем? Господин Андрио, благодаря господин председател, благодаря на господин държавния секретар. Да, наистина има голямо разстояние между това, което вие тук представяте и истината. И искам да се спра на те тип и да задам няколко основни въпроса през октомври имаше промени в тарифните стойности и как земеделието ще, бъ, ще бъде облагодетелствано, ако не, от това намаление на тарифите, тъй като то е свързано с нетарифни такива и какво ще кажете вие за географските обозначения в Европа? Доколкото знам, те трябва да са част от споразумението. Искам също да ви чуя какво ще кажете за конкретните проблеми, свързани с тези географски обозначения, защото знам, че те определено са проблем за щатите днес. Благодаря. Госпожа Гарсия. Eh, Благодаря. Благодаря, господин министр, че днес ни отделяте време. Имам два въпроса към вас. Казвате, че е разумно в Европейския съюз да има законодателство подобно на изискванията на ФАО. Смятате ли, че наистина е разумно? И втори въпрос – Не би ли било важно да, САЩ да направят жеста и да признаят обозначенията за географски происход на Европа. Това е единствената възможност за напредък в преговорите за трансатлантическото споразумение. Италия може да даде множество е, примери, например Пиемонт или испанците с виното от Малага. Пан посел Корти. Господин посел. Благодаря, е, господин е, председател. Добре дошли тук на нашия гост. А, със сигурност няма да сте изнадени, че въпросите, които ще задам са за говеждото и за тези тип. Както знаете, в момента в момента Съединените щати има 45 000 тона нетарифна квота за говеждото. Сега не, не очаквам да влизаме в задълбочени дебати тук, но какво, как смятате да постигнете допускането на говеждото месо, американско говеждо, до нашия пазар? И нещо друго за което искам да говоря. Дали наистина ще има отваряне на американския пазар към ирландското говеждо, като съответно мярка, след като ние допуснем вашето говеждо на нашия пазар. Това е много важно за нашите производители. За първите 6 месеца тази година имахме само 195 хиляди евро износ на наше месо към щатите. Какво трябва да се случи, за да се увеличи тази сума значително? Министър, Господин министър, аз съм от малък планински регион, който е известен с сирането си, с обозначение за географски происход. Сигурна съм, че нашите фермери ще бъдат големите губещи от сключването на ТИТИП. Нашите разговори с комисаря по търговията показват, че от страна на САЩ почти няма а, стъпки за компромис по отношение на селското стопанство. А и днес тук казахте твърде малко неща за клонирането. Знаете, че в Европа тази техника е нежелателна и не се приема. Искам да ви попитам, обозначавате ли храните си? Личи ли си, че са манипулирани или това се записва само в генеалогичната книга. Също така искам да попитам колко биоферми има в САЩ, играе ли биоселското, биологичното селско стопанство голяма роля. У нас се говори за хуманно отношение към животните, нещо, което противоречи на ТИТИП. Хайтома. Yes, thank you, Chair. Thank... Господин Хайтома, благодаря за вашето присъствие, господин министър. Като че напоследък има повече е, слагане на акцента върху е, управлението на риска. Какво правите вие в това отношение? Какъв бюджет отделяте? Е, отделяте ли повече средства за иновации, а не само за е, стандартното семеделие? Е, дали отделяте вним, повече внимание на качеството на почвите и какви уроци също бихме могли да се извлечем от тези тип според вас? Pani Послушаева. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uh, minister, ik wil zeggen, ik merk... Благодаря, господин председател. Господин министър, вие е, така имате общо взето положително отношение. Uh, но ние в Холандия се занимаваме с градинарство, свиневътство и така нататък и много критично гледаме на ТТИП. Всички казват, че не бива да се съгласяваме с това споразумение. Вие казахте, и това е положително, че мислите за семействата на фермерите в САЩ и Европа, нещо, което в Китай и Азия не може да се чуе. И още нещо. Имаше много демонстрации, включително и тук в Брюксел, на фермерите и техните семейства. Въпросът ми е за конкуренцията. Как да стане така, че фермерите да получават достойни доходи? Ако можем да осигурим това, едва ли бихме били против ТИТИП. Въпросът е принципен. Merci, président, monsieur... Благодаря, господин председател. Господин Тарабел има думата. Вече ще бъдем почти 3 милиарда, ако не повече, в близко бъдеще. А, така че, виждате, а, трябва да изхраним това население, но не смятам, че това ще стане с ГМО и с клониране. А, поздравявам и приветствам прагматизма на САЩ. А, когато погледнем управлението на риска, защитата на, произ... на доходите им, също и 77-те милиарда долара, които отпускате за а, вашите фермери, това се води социална помощ, но поздравявам ви за помощите, които отпускате. Освен това, вие казвате, че а, земеделието е последната променлива, която се намества след всички останали. А, какво означава, какво ще правим с а, говежото месо? Дали ще спазваме взаимно а, стандартите си или ще създадем една работна група, която по някакъв начин да уеднакви стандартите? Вие какво мислите по въпроса? Господин Капут. Си, грация, президенте. Благодаря, господин председател голямо удоволствие е за нас да слушаме господин министъра на селското стопанството на Томасар. За нас наистина е чест вашето посещение днес тук. Имам въпрос, който до някъде вече беше повдигнат, но бих искал да го уточним. А именно, вие казахте, че не е възможност да има два еднакви, два еквивалентни пазара. Системите трябва да бъдат е- еквивалентни, казахте вие. Т.е. равносилни. Но има някои принципни въпроса. Например, принципа за предпазливостта, докато в САЩ на първо място е принципът за оценка на риска. И на второ място въпросът за обозначаването на географския происход. В Wall Street Journal преди време имаше едно изречение. Има ли нещо по-американско от сирането пармезан? Значи това изразява всичко, няма какво да обяснявам и за това ще попитам следното. Вие казахте в изложението си, че е много важен принципът за еквивалентност. Марка от една страна, от друга страна географски регион. Не може ли въобще да има а, обозначение за географски регион, което да влезе в дефиницията за марка в САЩ? Пан посел Богович. Е, хвала за беседа. Господин Богович, Благодаря. Благодаря за вашето присъствие, господин министър. Говорихте за разликите между, и приликите между Европа и Съединените щати. Виждам, че европейските е, земеделски производства са около 10 пъти по-малка, колкото американските. Има също така и големи разлики между технологиите, използвани тук и в САЩ. Клониране, хормони, пестициди. При вас те са много по-използвани. Нашите политики са много по-различни. Говорим за екологизация, за развитие на земеделските райони, докато вашите политики са много по-свързани с интервенцията, с намесата. Те помагат, когато има проблем с природни бедствия или пък с проблема. Така че нашите политики не са въобще съвместими. Въпреки всичко, ние искаме да, е, да можем да защитим нашите земеделски производители, след като подпишем това споразумение. Нашите земеделски стопани много се тревожат от тези тип. Имаме също и 500 милиона потребители, които следят с тревога и искат да видят как ще се развият нещата. Госпожа, Госпожа Хойбуш, Госпожа Хойбош, благодаря. Моя въпрос е свързан с новите технологии за развъждане на животни между вашето министерство и представителите на промишлеността в областта на генната техника е имало среща. Искам да попитам до какви изводи стигнахте, защо решихте да не регулирате тези нови технологии. Нова Зеландия, например, регулира генната техника. Вие казахте, че потребителят е достатъчно умен и сам може да избере. Но информацията, доколкото аз знам, в е, САЩ не включва генно е, манипулираните стоки. Тоест има какво да наваксвате. Освен това казахте, че броят на биологичните стопанства в САЩ расте, Споменахте също така, че се отглеждат и генно манипулирани организми. Какви са вашите намерения? Какво ще стане? Да приемаме ли ние тези замърсявания, когато започнат да идват продукти от САЩ в Европа? Наша толерантност в това отношение е нулева. Госпожа Петиер. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Я вярвам, господин министр, да. Благодаря, господин председател. Господин министър, сигурна съм, че се грижите за вашите потребители, така както и ние го правим тук в Европейския съюз. Е единственото, което обаче виждаме, е, че имаме различни подходи и различни стандарти. Чухме също, че има много въпроси, които все още не са решени. По-скоро либералното американско законодателство толерира присъствието на ГМО в хранителните продукти без да ги посочва. Според нас това е заплаха за потребителите. Нашите потребители искат да знаят какво едат. и искам да знам дали мислите да включите някакви юридически законови изменения в това отношение и да маркирате а, продуктите според това, което съдържат. Що се отнася до хормоните за в говеждото месо, ще информирате ли вашите съграждани, защо това е забранено за внос в Европейския съюз? Доколкото разбрах, щатите казват, че няма конкретни аргументи от страна на Европа за тази забрана. Какво, ще информирате ли, информирате ли все пак вашите а, потребители? Благодаря. Господин председател, господин Фланаган има думата. А, говорим за еквиваленти. А, смятате ли, че хорина в а, пилешкото месо и е еквивалентен на това, което ние нямаме тук всъщност, нямаме такова използване. По същия начин и ГМО-то. Ако те тип бъде прокарано, ние ще делегираме на изхранването на нашите семейства на Walmart. И те, тя въобще не им пука за нас. да, и аз съм сигурен, че вие харесвате подобно размиване на отговорностите за Европа. Когато говорим за избор на даден на потребителите, Нима мислите, че хората ще изберат да имат ГМО продукти в съседното поле? През 2005 година вие избрахте, вие гласувахте законодателство, което забрани на потребителите да имат право на избор на ГМО или не ГМО. <clears throat> Благодаря, господин председател. Това е господин Яр. Първо ще задам въпрос, след това ще направя своята бележка. Следният въпрос има. Днес така чухте кои са максималните червени граници на Европейския съюз кои са вашите граници, кои са интересите, от които няма да отстъпите от гледна точка на САЩ при преговорите. И сега бележката ми в моя регион имам така познат, който се пресели преди време, американец от Айова и когато го посещавам, ми прави впечатление две неща. Първо, прагматичния подход на американския фермер, който е истински предприемач. И на второ място съм впечатлен от економическата и политическата сила на този фермер, от който можем да вземем пример. Господин Ек. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин министър. И така, благодаря господин председател, господин министр, благодаря ви за това, че дойдохте днес. Ние в Европа имаме много високи стандарти за закрила на животните и съм сигурен, че в следващите години и десетилетия тези стандарти ще стават още по-строги, тъй като европейците държат не само на качеството и сигурността на храните, а и все повече на начина по който са произведени те. Все по-малко хора желаят да консумират месо от измъчвани продукти сега, тук имат значение цените, производствените цени, т.е. Е, европейските фермери са в неизгодно положение в конкуренцията с американските фермери, защото в крайна сметка, разбира се, че ще се наложи ефтината цена. Не съм сигурен, че потребителите ще бъдат достатъчно дълновидни. Та въпросът ми е какво ще кажете, ако американците възприемат европейските стандарти за защита на животните? Това ще намали скептицизма ни по отношение на ТИТИП. Господин Сеймович, благодаря господин председател, благодаря господин министър. Два въпроса по те тип. Първият – това не са просто преговори между държави, а, а също а, относно прокарване на тези идеи, на тези споразумения сред общественото становище. Кое е трудно за общественото мнение в Съединените щати? Кое е най- от кое най-трудно ще се откажат и кое най-трудно ще приемат? И второ, в Европейския съюз ние си даваме много добре сметка за опасността от антимикробната резистентност и се тревожим за използването, широкото използване на антибиотици при вас. Искам да чуя как мислите да отговорите на тези тревоги на европейците и да решите този проблем. Благодаря. Пани Посево Рибей. Господин Рибей, госпожа Рибей. Ah, Sr. Ministro, seja bem vindo a esta casa. É um bom sinal dos... Благодаря. Господин министр, добре дошли в парламента. Това е добър знак за трансатлантическите отношения. Те са много важни за мен. Аз съм от Азорските острови и съм, така да се каже, по средата. Но няма да говоря за бъдещето, но искам да ви кажа, че ако имаме проблеми с географските а, указания, тук в парламента няма да приемем е, те чип. И по този въпрос ще ви задам допълнителни искани. Говорихте за действия, паралелни действия. Казахте, че трябва да имаме паралелни такива. За какво става въпрос? Какво разбирате вие под паралелни действия? В рамките на те типли, извън те чипли са имали някаква намеса на Food and Drug Authority, т.е. вашата агенция за сигурността на храните. А също ние сме пряко засегнати заради а, портото и, и виното от Мадейра. Доколкото разбираме, а, е, те сигурно също ще бъдат включени в паралелните действия. Благодаря, господин министър, за вашето присъствие. Господин Данта има думата. А, когато погледнем отблизо вашата съскостопанска политика и като погледнем решимостта да подпишете някои търговски споразумения, се питаме дали считате, че споразумението от Маракеш а, е вече остаряло. А също след една година ще имате новизбран президент. Смятате ли, че преговорите трябва да завършат преди изборите? И смятате ли, че в зависимост от резултатите от тези избори, ако до тогава не го подпишем, може да има преразглеждане на а, преговорите в една или друга насока? Посъл Войчовски. Господин Войчовски. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Chciałem e, poruszyć sprawę, którą już nie... Благодаря, господин председател. Искам да се спра на нещо, което каза госпожа Петир, а именно ГМО. В Европейския съюз все повече променяме подхода си. Има все повече предпазни мерки, които се вземат – и се разрешава държавите членки да забранят производството на ГМО в, на територията си. В САЩ политиката е съвсем различна. И съответно там пресича и въпроса ми. В американската политика как се взима предвид или как по-точно не се взима предвид научното становище, дори американски учени го твърдят, имаше конференции тук в Европейския парламент по темата и виждаме, че наистина има опасности свързани с ГМО-то, така че въпросите свързани с ГМО-то осложняват търговските споразумения между нас. Господин Калиновски. Благодаря. Един кратък въпрос, господин министър. Кога ще публикувате новите разпоредби които ще включат Полша в списъка на държавите, можещи да изнасят към Съединените щати. Например, ябълки. Защото този списък трябваше да бъде актуализиран и публикуван тази година. Какво става с този списък? Благодаря. И аз сега ще взема думата. Какви са за вас малките фермерства? Какво е вашата, каква е вашата дефиниция за такива? каква е политиката ви за използване на земите за периоди 10-12 години. Говорихме вече за ГМО-тата, говорихме и за стандартите, които се използват, които се приемат от учените виждаме в преговорите какво става. Това е проблем в световен план и ще трябва да намерим един нов подход. Според вас, кой е най- най-сложният елемент в сълскостопанските преговори по ТТИП? Well, there have uh, obviously been uh, a number of questions asked. Да, много, много въпроси ми бяха зададени. Ще се опитам да отговоря доколкото е възможно на всички тях, тъй като те са от основно значение. Първо, защо не смятаме, че Европейския съюз е един цял блок, нещо компактно. Ами причината е ясна. И ние смятаме, че когато имаше проблеми с а, а, пилешкото месо, 20 и няколко страни бяха а, засегнати. Сега в а, случая, в когато погледнем обратно, ако една страна има проблеми с някакъв вид продукт, това не значи, че трябва да се а, отнасяме по един и същи начин с всички останали. Просто не би било справедливо, ако има проблем има проблем Холандия или Литва или така нататък. Така че цел, цел, целта е, ако има някакво заболяване, да имаме селективен подход и да няма като, като, като, като цяло, да речеме, забрана, защото, както примерно Съединените щати, ако може, ако нещо се случи в Айова, да, да, да, да бъде забранен целият износ от Съединените щати. Колкото до говеждото место. Нека да кажа, че ние сме наистина загрижени от сегашното положение на нещата следствие на решението на СТО. Целта е да можем да използваме TRQ за компенсации на загубите на пазара на говеждото место. Така че аз смятам, че трябва а, да стигнем до някакво решение в рамките на СТО, да има разбиране на решението на СТО и тогава да видим какъв, какъв, какъв може да бъде пазара от там нататък. Сега нашата програма за помощ и защо, защо я променихме. Ами, просто в един момент решихме, че не е много ефективно да а, изплащаме помощи на нашите а, производители в моменти, в които цените са високи. Затова просто трябваше да се промени цялата система, за да се предоставя помощ само тогава, когато тя е необходима. Това доведе до 23 милиарда економии. И колкото до научните изследвания, от има все повече и повече изследвания, които се извършват в е, частния сектор, но се извършват до голяма степен с е, държавни е, средства. Като, като, като, като цяло този бюджет и тези средства са недостатъчни предвид предизвикателствата, пред които сме изправени. Има все още много сериозни проблеми, които трябва да бъдат решени, свързани с промените в климата, заболяванията сред животните, селекцията на растителната селекция, проблеми, които трябва да бъдат решени в глобален план и затова е необходимо да се увеличат средствата за научни изследвания. Тук беше казано. Аз съм а, а, израстал в а, Пенсилвания там бях осиновен, тъй като бях сирак и бях осиновен от едно сиропиталище, бях и осиновен и втори път, ако мога така да кажа, когато се срещнах с жена ми и отидахме да живеем в един малък град в Айова. Там се запознах с малките произ, производители. Аз там а, а, се научих да разбирам тяхното а, отношение към земята, тяхната любов към земята. Предизвикателството е да бъдем по-ефективни. Едно време можеше да се каже, че 90% от американците живеят на, на село и се занимават с земеделие. В момента този е, процент е 15, така че става дума за една е, как да кажа, една допълваща, един допълващ сектор в економиката. Затова много, много, много, много важно сега е по-скоро -по -по да се концентрираме върху всичко, което е свързано с, с запазването, опазването на почвите, Место. а, строежа на големи инфраструктури, на инфраструктурите, които строиме, трябва да бъдат все по-екологично, все по-зелени, колкото до биоекономиката. Тук не става дума само за а, е, енер, енергия и а, горива, произведени от а, на растителна основа тук, тук, тук, тук, става, тук, тук става дума за един много по, за едно, много по широка, много по-масштабна индустрия, която ще, е, ще включва включително и е, изделия от е, растителни отпадъци, от животинските отпадъци. Става дума за огромно количество работни места. Така че има това, това също е част от а, моя пор, а, портфел и а, взема доста все повече и повече а, значение. В крайна сметка и жена ми е родена, израсла в малък град, моите деца също, така че а, това са хора, за които трябва да бъдат а, а, взети едни много а, основни решения. Сега, колкото до ГМО и е, етектирането, имаме система, в която се за етикетиране на продукти, на които пише няма, не съдържат ГМО. Сега в Конгреса се обсъжда възможността да за използване на един допълнителен баркод а, и много и много а, фирми така са готови да възприемат това. Става, става дума за а, допълнителна информация, която ще залегне в тези баркодове, която би а, могла а, да бъде а, налична на, в а, приложения на iPhone и така нататък. Но вероятно ще трябва да се а, да, да има някакъв прак, който трябва да се фиксира, но смятам, че в най- най-скоро време ще има наистина едно а, така много по-информирано е по-информиран избор и потребителите ще знаят, ще могат да разчитат и да знаят какво точно купуват. А, питахте ми как, кои са червените линии. Не мога да кажа и не би казал, че има абсолютно задължително червени линии. И има много трудни проблеми, като географските обозначения, например. Знаете, че в, и в Айова и в Калифорния се произвежда сирене и там производителите смятат, е, че могат да използват наименованието пармезан за това сирене, така както го използват много отдавна. А, така че, тук проблемите са два. Първо, а, дали, примерно, да речем, а, дали ще, ще трябва да се докаже, че да речеме тези си продукт е започнало да се произвежда точно в а, дадено място, в даден момент и така нататък. И второ, няма ли да се намери е, възможност, да речеме, да се обозначи географско е, географски регион, където се произвежда нещо по някакъв друг начин, без това да бъде, е, да доведе задължително до забрана на използването на е, това име за производство на продукта на друго място. Така че това наистина са едни много големи проблеми, с които а, които трябва да решим. Сега тук има много въпроси. Сега колкото до изборите. Да, изборите са важни. Възможно е новият президент да има абсолютно различно виждане на нещата, може да има и абсолютно подобно виждане на нещата. но а, по принцип между кандидатите от а, моята а, партия всички са привърженици на свободната а, търговия и на търговията като такава, така Сега им, има някои а, така групи, включително и течения в моята политическа партия, които изразяват загриженост, някои групи замеделци, други не, е, свързани с а, разпоредбите на, на, това, на този договор. в моята страна може много лесно да се затвори един завод, да бъде преместен а, на друго място. но аз мисля, че дебата, който ще бъде е, проведен през няколкото през следващите месеци ще даде една много по-ясна представа на широката общественост за естеството на търговията и за възможностите, които договора ще предостави. Сега. По въпроса за сигурността и на безопасността на храните. Да, това е един много важен проблем. Ние неодавна приехме законодателство на тази тема. 15 е държавните агенции, които са натоварени с наблюдението на тези проблеми. Аз лично смятам, че може би една а, организация може би свърши по-добра работа, но, но FD, FDA, Food and Drug Agency, се, се занимава с едни продукти, други агенции отговарят, да речем, за яйцата, пиришкото месо и така нататък, други по-специално пи, пи, е, питата или сирата и така нататък. Аз въобще не смятам, че, че, че това е а, е, правилния подход. Най-важното е да има е, допъл, допълняемост на програмите. Едната агенция е идентифицира проблемите, друга се занимава по-скоро с превентивна дейност. Така че цел, целта с новото законодателство е цялата система да бъде по-структурирана за да може в бъдеще да вървиме към а, създаването на една единствена структура, която много по-лесно ще, а, така, ще успява да решава проблемите в, в тази област. Колкото до устойчивостта и благосъстоянието на животните, ние имаме много добра дефиниция на устойчивостта, в която се включат не само социалните аспекти, но и екологичните и економически. Защото нещата не могат да бъдат а, разглеждани по-отделно защото може да имаме най-добрите критерии или стандарти, ако те не са във всички области, то нещата са а, няма да върват добре. Така че имаме една много ясна дефиниция на изискванията, на а, очакванията на а, очакванията на потребителите, включително знаете, че най-големите вериги за бързо хранене в момента а, променят цялата си София под натиска на обществеността и на желанието на а, потребителя. И още нещо. Да речеме, че а, подкрепяме а, про, про, производство на биогорива. вие имате едно виждане за нещата, вие имате друго, но ва, ва, важното обаче, е, че имаме една единствена цел. Сега, въпросът, който може да се зададе е има ли само един единствен начин за постигане на една цел или има различни а, начини и методи за постигане на една и съща а, цел. Ако а, географските обезначения един единствен са ли единствения начин за защита на, а, да речеме, културна специфика и така нататък и дали, примерно, търговската марка не може да бъде друг начин за защита на същата ценност. Питахте ме каква е дефиницията за малка фарма. А, става. Това е дефиниция на единица, която произвежда стока за над хиляда над хиляда долара и в рамките на тази дефиниция можем да включим над милион и е, няколко стотин хиляди е, стопанства. Защото включително има, разбира се, има е, хора, които от, е, отглеждат отглеждат и някои плодове, зеленчуци или ябълки в задния си двор, включително продават и сайдър на пазара, произведен от тези е, плодове и зеленчуци. Но като, като цяло смятаме, че а, семейните ферми представляват около 7, 700 хиляди и, и още 250 хиляди, които са така по много по-масштабни, много по-крупни. но като цяло може да се каже, че повечето стопанства в е, е, Съединените щати са по-скоро малки и средни е, стопанства. Така че наша, на, на нашата цел е да създадем възможности за всички, да имат да, да имат възможност да, да си изкарват хляба с тези семе, семейни стопанства, да не трябва да имат допълнителна заетост, да може да помогнем и на младите хора да се задържат в тези стопанства. И още един проблем. Био производството и ГМО и противопоставянето на двете. Това е проблем, който, започ... който се обсъжда от години вече в една група на високо равнище, в които има представители и на производителите на ГМО и на екологичното производство. Техните препоръки бяха първо да има по-добро познаване на всеки един отделен метод на а, производство, на начина по който трябва да се се, да се ам, управляват почвите, така че да не се създава проблеми на другите проблемите свързани с компенсациите, допълнителните изследвания, които трябва да се извършват. И също така направихме едно изследване сред производителите на биопродукти за степента на, на, на замърсяване или на контаминация, с които са се сблъскали. Оказва се, че проблемите не, не са чак толкова големи а като, като цяло броя на а, биостопанствата е 20, а, около 20 хиляди. Да, става. Да, става, става дума за нещо, за, в, което се е случило пред, пред, преди да съм отговарял за тези проблеми. Така струва ми се като чало отговорих на повечето въпроси, може би не на всички, но като цяло беше на много полезна дискусия. Wyrazem podziękowania благодаря ви. Благодаря ви за тази интересна дискусия, за дадената информация. Връщам се на казаното от вас. Ако правилно ви разбирам, земеделието не е добре разбрано. Извън земеделския свят, извън селското стопанство. Това е много силно послание, което ние също трябва да запомним, защото имаме усещането, че и при нас е така. И в Европейския съюз, и че трябва да направим нещо повече. Много е важно. Имаме производство, което не можем да прехвърлим към друг сектор. Вие говорихте и за производството на а, земеделски на храни. Е, все повече света има нужда от нашето производство. С задаване на световен план на семеделските въпроси. Виждаме какво става и с пазарите. Това се случва и а, при нас и при вас. И самият пазар не може сам да се измъкне, например, Видяхте какво стана с финансите. Добре е да имаме инструменти, които да регламентират пазара. Още повече, че сега ще се задават все повече въпроси, например, свързани с климата. Казахме, че до 2050 ще станем 10 милиарда и че ще трябва да имаме повече хранителни продукти и по-добро производство. И ако средната класа е, играе все по-голямо значение, да, трябва да, сме, да се справим с, с предизвикателствата. Трябва също така да видим как ще решим проблема с земеделската земя, с водата. Това са все повече предизвикателства, които ще стоят пред селското стопанство. И ми се струва, че имаме много сходни позиции в това отношение. Нека да ви кажа, че европейското селско стопанство е доста по-различно от вашето. Имаме големи разлики в Европа. Дори в северната и в южната част на Европа а, има големи разлики. Но благодаря ви още веднъж, господин министр. Мисля, че цялата информация ни е много полезна. И научихме много интересни неща. Благодаря. Господин председател, нека и аз да ви благодаря за отделеното време, за вниманието, което ми обърнахте. Искам да кажа само две неща в заключение. Първото, че Европа има голяма репутация. Европейските продукти, европейските фермерства. Това са продукти с висока стойност. И това е предложение, за което американските потребители считат, че е много интересно. И до, именно за това до някъде има такава разлика, просто защото вашите продукти са много висока стойност. А, питате се как Европа ще оцеле в този процес. Ами като се съсредоточите все така в а, висококачествени продукти. И ние, които се интересуваме от а, земеделие, имаме два основни проблема. А, ние ще се справим пред сериозни предизвикателства и а, ние като индустрия, като хора, трябва да сме много а, сериозни в това, което правим. Мисля, че в Париж ще се говори по това. Също, винаги съм се интересувал относно вашите позиции, защото броят на земеделските стопани в щатите е сравнително малък. И не винаги земеделските въпроси са в основата на списъка с преговорите. Те не са приоритет. Имаме фармацевтични такива, има биологични, какви ли не други. Но като че ли земеделските продукти биват позарязани. И ако ние не подкрепим обаче земеделските стопани и те излязат от бизнеса, тогава какво ще правим, какво ще едем. Така че трябва да сме сигурни, че а, селското стопанство е приоритет за лидерите във всички държави. И да се зачитат всички тези земеделски стопани, защото всъщност сме им дали много сериозни отговорности. Сериозни отговорности за едни обикновени хорица, които произвеждат нашата храна. Благодаря. Еще раз, базо panu ministrowi dziękujemy. Myślę, Благодаря. Още веднъж благодарим за интересната дискусия, много полезна дискусия. Ще запомним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 И така пристъпваме към пета точка от дневния ред. Е, не знам коя тема трябваше да се разгледа първо. Дали обмена на възгледи с комисията относно текущите търговски преговори в областта на селското стопанство. И а, след обмена на становища с американският министр, сега пристъпваме към подобно занимание с господин Джон Кларк от Европейската комисия, генерален директор на Генерална дирекция Агри, който води двустранните търговски преговори. Ще говорим за те тип. Имам въпрос. А, из, излучва ли се директно или сме при закрити врата? Излъчва се по интернет. W имаше от oddaję panu głos. проша му дать под увагу. Давам ви думата, господине. Заповядайте, господин Кларк. Благодаря, господин председател. Казва се в една поговорка, че когато сте на сцената, не трябва да се конкурирате с животните и с децата. и аз няма да се опитвам да се конкурирам тук с а, американците, но сега ще се опитам да ви дам кратка информация за графика в сълскостопанският сектор в търговските преговори. Ще ви говоря също и за двустранните търговски споразумения. Трето ще говоря за нуждата да има по-добро използване на споразуменията, които вече съществуват и една точка, която беше е, спомената от господин Вилсак за ролята на хранителната сигурност в международното сътрудничество. Нека да започна с някои фактологични данни, а именно нашият график е ключов за ОСП. Много е важно да се представят на данекоплаците ни как земеделието и селското стопанство допринася и международният график за селското стопанство допринася за заетостта в Европейския съюз. Ние поддържаме около 2,2 милиона директни работни места в Европа. Виждате графиката на екрана. Това показва, че за 4, 4 поредни години ние сме световният най-голям износител на хранителни продукти в света. Виждате с линията средата е нулата, над нея това са внос, това е внос, под нея е и износа. И виждате, че има положителен търговски баланс за нашите хранителни продукти. Ние не изнасяме само висококачествени продукти, изнасяме и междинни по качество, като зърнените храни, например. През 2015 същата положителна тенденция продължава. Въпреки руското ембарго от края на 2014, което е засегна около 6 милиарда евро от нашия износ, ние продължаваме да нарастваме износа с около 6% на година растеж. Бъдещите перспективи също са положителни като цяло и увеличаването на търсенето в Европейския съюз остава сравнително ограничено. Но как, както каза и господин Билсак, ще видим огромно увеличаване на търсенето на нашите продукти към економиките на Азия, а също и Африка. Тъй като и там се очаква бум на населението и развитие на средната класа за близките 30 години, които ще консумират все повече преработени продукти, месо и мляко. И Европа ще бъде в много изгодна позиция за износ. Ако погледнете настоящите е, потоци с нос и износ, това е от миналогодишните данни, ние внасяме от Съединените щати и Бразилия соя, фуражи, ядки от Китай, плодове зеленчуци от Индонезия, палмово масло. И, т.е. ние а, внасяме основни суровини за по-нататъчна преработка. Ако погледнете пък износите ни, ще видите, че това са ни най-големите пазари. САЩ, а, Източна Азия, Китай, Средният изток също много голям пазар за зърнени продукти и до средата на миналата година и Руската федерация. Нека сега накратко да се предвижа по графика на Съдната търговска организация. Бих казал, че на този етап достъпът до пазар на селскостопански продукти и вътрешните субсидии няма да бъдат дневният ред на разискванията е само и износа и конкуренцията в призноса ще бъдат разисквани. Тук също имаме голям интерес. Това, което искаме е свързано с лобидата и да не се е, съсредоточен само върху експортните субсидии. Имаше предложенията да бъдат премахнати. В... Това беше взето като решение в Найроби. И Идеята е как да не се изкриви износа, например, чрез различни кредити а, и също да се следи отблизо работа на а, огромните търговски единици. Нека също да се станат двустранните преговори. А, вече от няколко години по-голямата част от нашия график за търговските споразумения минава през двустранни такива а, в рамките на СТО. А, единственият начин по който можем да намалим тарифите в различните пазари е чрез двустранни споразумения за свободна търговия. Плъм картата показва споразуменията, които вече са сключени през изминалите 2-3 години включително и важното споразумение с Корея, с Южна Африка, с Канада, с Перу. И също приключихме преговорите и с Виетнам. Много положителни преговори от чисто земеделска гледна точка. От виетнамска страна те освободиха напълно целият сектор, където и имаме основен интерес, например млечният, вино, алкохол, а, говеждо месо, свинско месо. Е, едновременно с това нашия внос от Виетнам, ние ще можем пак да се грижим за основните ни сектори, като ориз, нишесте, захар, най-вече чрез квоти за тарифите. И географските указания. Пак с това споразумение ние ще имаме пълна закрила на 170 е най-важни продукта с географски указания от европейски происход. И а, относно нашите инвестиции, те бързо а, се, се развиват на този огромен пазар от милиони души и а, работим и по други споразумения в Юго-Источна и Източна Азия. Сега, за следващите фази на двустранните споразумения за свободна търговия, Китай, там текат такива, в страните от залива, в Персийския залив, Япония, също много специфичен пазар за европейският сектор, много тежко защитен пазар, както и за а, географските указания, така и за европейските продукти, така че имаме големи амбиции в преговорите с Япония и няма да приемем е, средно такова ниво и ние няма да участваме в тази игра на по-низко ниво на амбиции, само и само да подпишем споразумение. Също голям фокус се поставя на ТТИП. Днес след това чухме. Е, това е, един, това е едно от десетте приоритетни предложения на комисията Юнкер. Ключа тук ще бъде да намерим правилното равновесие между положителните и отрицателните е, неща в е, споразумението Имаме, както вече чухме, още какво да решим за някои местни произведения, за млечните произведения и географските указания с нашите американски партньори. Имаме също и други дейности. Господин Никълсън много добре го спомена тук. Говеждият сектор, пилешкият, свинското месо, оризът също, където нашето производство е по-високо спрямо, по-скъпо струващо, отколкото американското. И това означава, че в ТТИП няма да можем напълно да либерализираме този пазар. Най-вероятно да, защото това ще предизвика големи проблеми за нашите фермери. За сметка на това ние трябва да имаме един по-уравновесен подход за тарифните квоти, които да дадат на Съединените щати подобрение на достъпът на нашия пазар, но без пък да накърняваме интереса на нашите земеделски стопани. И мисля, че и точно това предложи господин Вилсак за това, че няма нужда да намаляваме и да елиминираме, така се каже, нашите фермери. Също е, има известна деликатност при някои сектори. Имаме високи стандарти, които не би трябвало да се свалят надолу в те тип. Това се прилага на всяко едно ниво и аз го повтарям. Те тип не може да компрометира нашите стандарти за сигурността и качеството на храната. Няма да има а, говеждо месо с хормони или пък пилешко с флорин и а, други такива. Относно Меркосур, Thank you. Um, a, a, a which also... Много важно споразумение, което ще трябва да продължим и за в бъдеще. И отново влиянието върху нас също може да бъде и трябва да бъде много добре преценено. Меркосур е много конкурентно способен пазар на месо, на захар, на други суровини. Така че трябва много внимателно да управляваме тези сектори за бъдещото споразумение с Меркосур. Ако разгледате какво предстои, сигурно ще се сетите за скорошната стратегия за инвестиции на Комисията в селското стопанство. Това е много амбициозен план за подобни споразумения и е, там се казва, че ни, комисията ще поиска мандат от е, съвета за да спре преговорите с Австралия и е, Нова Зеландия, както и с Мексико и Чили. И това ще са ключови елементи. Е, и ще се сръточим върху силно конкурентните ни партньори, като Меркосур, от Меркосур и САЩ, като не забравяме да вземем предвид спецификите на нашия съскостопански сектор и не трябва също да забравяме, че а, търсим баланс, за да имаме един добър, приемлив и политически и економически резултат и за двете страни, за двата партньора. И това, което мога да кажа е да поддържате тясна връзка с колегите ви от комисията Инта, така че европейският сектор на селското стопанство и неговия интерес да бъде добре отразен в позицията на Европейския парламент. И нека да кажа няколко думи за географските указания – те винаги са приоритет в нашите споразумения свободна търговия. Това е картата, която показва къде вече имаме такива споразумения. Било то за вино, за алкохоли и къде ще преговаряме за в бъдеще. Както чухме и по-рано, географските указания са едни такива продукти с високо качество, те са емблемата, символа на Европейския съюз, те отнемат а, те са много трудоемки, много малки средни предприятия и древни производители работят за тяхното производство. Те не са прерогативи само на 3 или 4 държави членки, а има много други държави също, които все повече защитават своите географски, продукти с географски указания. И така иначе репутацията на тези продукти е, е висококачествен продукт, високо, също така с висока стойност и съответно точно това ще искаме за нашите продукти. И предложението на американският министр няма, няма да бъде прието така както той го иска и няма да се вържим на тази примамка. Ние трябва да защитим нашите древни производители. Друго, което искам да кажа по прилагането на тези споразумения – не е достатъчно само да се водят теоретични преговори по тях, за да се възползваме от тях, нашите износители да се възползват, те трябва да бъдат напълно приложени на практика. Например, имаме много бариери по схемите SPS с работата ни с трети държави. Има държави, където не можем да изнасяме стоки, защото има нетарифни такива бариери, както и тариери по общите преференции. И не можем също така да разчитаме само на стандартни партньори, както виждате какво стана с Русия. Трябва да диверсифицираме пазара си, защото все още сме, се сблъскваме с много такива различни бариери, тарифни и не тарифни по целия свят. Спомняте си какво стана с а, Канада а, преди, преди 10 години и а, господин Вилсак също каза, че скоро ще има и а, достъп а, до а, млечните продукти и други, които ще бъдат, който ще бъде регламентиран. Другото измерение е насърчаването на, на този износ и промоция на нашите продукти, които правим по света. Имаме такива вече регламентации, които влизат в сила. Това е също много успешно защото все повече държави членки използват такива дейности за, и включват в тях все повече продукти в световен мащаб. И съответно целевата група държави не са само примерно САЩ, Китай, Русия, но и някои африкански държави, латиноамерикански. Идеята е да се разшири обхвата, пазара и най-вече сред всички развиващи се економики. И а, много пъти тези действия се правят съвместно с американските федерации на производителите. Има, ще има, примерно, едно такова посещение през февруари в а, Колумбия, Мексико, после Китай, Япония, както и Западна Африка. Това са все пазари, които са важни за нас. И а, да, виждам, че почвате да се опитвате да ми кажете невербално да, да спра. А, ще се огранича. Първо нека да кажа за безопасността, хранителната безопасност. Наистина е предизвикателство да изхраним 9 милиарда души. А, хората ядат все повече е, калории. Ако продължава така, след едно, че ще имаме 11 милиарда души, а не 9. И трябва да помислим как ще реформираме ОСП. Сега с новата реформа ние сме вече в позиция да насърчаваме и да развиваме нашият модел, но все пак има много предизвикателства за това как да подобрим ориентацията на пазара и да избегнем изкривяване на търговията, да наблегнем повече на биопродуктите, на етичната търговия и също да навлегнем повече и на ролята на иновациите и а, едно възобновяване на поколенията земеделски производители. Така че смятам, че ще имаме още много а, неща, които да вършим като роля на Европа, но и като роля а, в селското стопанство на света. И комисарят и неговият екип, включително и мен, ние всички смятаме, че е много важно да се развиват правилните политики а, с партньорите и ще поддържаме тази линия и в г 7 и в г 20 А, особено ще наблягаме на прилагането на целите за устойчиво развитие след 2015. Така че нашата политика не е само за инвестиции и търговия, а и за насърчаване на една добра политика за хранителна сигурност отвъд границата на Европейския съюз. И в заключение ще кажа, че комисията иска да продължи да работи в тясно сътрудничество с вашата комисия, за да открива възможности за а, нови такива споразумения, нови пазари и ще дискутираме а, търговския ни график а, с вас и с другите, разбира се, заинтересовани страни по цялата верига на производството и да гарантираме, че е, добре сме си предвидили и управлявали е, защитата. Но най-вече разчитам на вашата помощ, за да сме сигурни, че в ня... тази деликатност, която се сблъскват още някои сектори, ще бъдат, тези сектори ще бъдат включени в дебата и в националните и европейски позиции при преговорите. Благодаря. Извинявайте, че толкова дълго говорих. Имах доста забележки, просто въпросът е сериозен. Obiecujemy пайство, ще бенчеме до. Скъпи колеги, наистина ви обещавам, че ще се върнем към този проблем често, за да можем да проследяваме наистина отблизо развитието на търговските преговори. Мисля, че това е от огромно значение за развитие на нашето селско стопанство. Сега има искания за изказвания, но а, ви давам само по една минута и инак ще ви, а, просто ще ви прекъсвам, господин Никълсън. Благодаря ви, господин. Вие така обяснихте много от проблемите. В рамките на СТО се водат различни преговори. Но а, аз се питам, СТО не е ли в крайна сметка а, нещо излишно или ненужно или умряла институция предвид, че в, в момента Съединените щати водеха преговори за транс Тихоокеанския е, договор, е, Меркосур, нафта. Е, току-що говорихме за търговските марки, имаше някакви обяснения от страна на американците, но Но в крайна сметка говорихме за бариери, тарифни, и не е, тарифни, но в крайна сметка бари, бариерите са в цените и в е, е значимостта на цените. Това са най-големите проблеми. Благодаря, господин директор, за това, че сте сред нас. Искам да ви кажа кога и къде ще се състои и следващото следващия кръг на преговорите на ТИТИП и се радвам, че е, географските обозначения ще бъдат в центъра на вниманието и ще бъде нещо, на което няма да отстъпи Европейския съюз. И по преговорите по виното за 2016 година Америка. Американ... Американците а, знаете, че се бя, бя, бяха се съгласили през 2016 година. Ще искате ли от тях да продължат? Благодаря, господин председател. На няколко пъти казахте, че има шанс за малките предприятия. Нещо, което според мен не е така, защото като гледам кой продава по света продукти с географско указание, това не са големи предприятия. Аз съм от Италия, мисля, имам пред сирене, вино и така нататък господин министъра днес избягваше отговора. Не става въпрос да имаме еквивалентни системи, става въпрос американците да използват нашите географски указания. Дали ще ги превърнем в търговски марки, това не е темата сега. Не, просто не бива да допускаме нашите обозначения, които са ценни за нас, да бъдат използвани в целия свят. Мисля, че това трябва да бъде основен принцип в преговорите. Трябва да се намери решение. Под нивото на споразумението с Канада не бива да падаме в Титип, иначе ще имаме проблеми. Господин Дантер. Merci. Il n'a pas échappé tout à l'heure à beaucoup. Oh, Господин Власек не отговори на моя въпрос за СТО преди малко. И като гледам на картата и списъка на споразуменията, по които работите, като имам предвид бюджета за земеделие на Бразилия, Индия, не смятате ли, че като че ли Европейския съюз остава и комисията остават единствените пазители на храма, като храма е Маракешкия договор. Господин Хойслинг, всеки път като дойдете казвате, че всичко е наред, всичко е розово, нещата стават все по-добре и по-добре и никой не ни обяснява защо на световния пазар цените на селско-стопанските е, продукти намалява. Не може европейските фермери да продавате мляко по 30 цента. Моля ви се следващия път, като дойдете, започнете отзад напред и кажете с коя държава не желаете споразумение за свободна търговия. Тогава ще бъдете по-кратък. Аз не мога да разбера как така не губите ориентация между всичките тези споразумения, пазейки интереси интересите на европейските фермери. Напротив, вие ги залагате, защото за вас не е важно селското стопанство. Това са споразумения, които са нещо повече за вас и там се, а най-малко от тях печели сектор, аграрния сектор. Нещата в това отношение не се променят. Освен това смятам, че е направо безсрамно. Всеки път водим дебат, в който се казва, че имаме контакт, че трябва да имаме контакт с колегите от комисията Инта. Не, тук е мястото да обсъждаме нещата, а не да получаваме постфактум готови резултати. Андрю. Oui, merci, président. Je voudrais, dans, dans la droite lignée... Благодаря, господин председател. Като ви слушам, имам чувство, че няма никакви проблеми, всичко си е наред. Но аз имам един въпрос, свързан с географските обозначения. Какви конкретни, какъв конкретен напредък е постигнат в преговорите с САЩ? Защото, доколкото разбрахме от американския министр, това е проблем за тях. А, вие не отстъпвате и разбирам, а, че може би има тук, има а, блокировка. И тук къде е стигнал въпроса с така наречените не а, земеделски а, стоки с географско обозначение също. За примера, кон... Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса. С кои европейски сдружения на фермери държите контакт и си сътрудничите. На второ място споменахте доклада, а, споразумението, извинете, с Канада. В сила ли е вече то, защото аз така разбрах от вас? И кои са най-чувствителните продукти в това споразумение? Благодаря. Бардо dziękuję. Pan Посел Богович, Łamit. Е, Хвала. Е. Богович. Благодаря, господин председател. Приехме резолюция и доклад за ТТИП, в който казахме, че трябва да се спазват всички изисквания, които са задължителни. Тук става дума по-скоро за пестицидите. Тоест, ние, тря... ние не трябва да отстъпваме абсолютно по... за нищо, защото инак европейските фермери ще бъдат в много лошо е, положение. Обикновено фермерите, селските стопани са първите, които губят в тази и, игра на шах. Така че ние не трябва да отстъпваме. Какво ще направите в за да защитите европейските фермери, за да, да няма никакво отстъпление. Е Благодаря, господин председател. Може би в, да казвате, че в дългосрочен план ще има проблеми с изхранването, че населението на планетата ще се увеличава, но само преди година и половина имахме излишък от млечни продукти, така че къде е проблема? Няма достатъчно пазари или, или пазарите не са добре ам, приспособени и не отговарят на а, изискванията? А, се също така, че европейският а, пазар ще има, а, ще почувства отрицителни последици от а, под, подписването на тип-тип. Благодаря. Аз, казва госпожа Гарсия, имам две, два конкретни въпроса. Говорихте за споразумението с Виетнам. Това е споразумение, което много тревожи фермерите, които отглеждат ориз в моя регион. Можете ли да кажете нещо, което да ги успокои? което да успокои въобще хората в Европа, които отглеждат ориз. Не чух също така нищо за зехтина, плодовете и зеленчуците. Какво смятате? Какво ще е отражението върху тях? Благодаря, госпожа, госпожа Хойбух. Искам да попитам а, комисията каква е вашата дефиниция за чувствителните сфери. Освен това стана въпрос за различни проблеми във връзка с поразуменията. Давам за пример млякото. Имахме обещания от страна на САЩ, но те напоследък повишиха митата не за млякото, но за маслото и за сметаната. Как ще се защитим? Или калифорнийските бадеми, които се произвеждат с много пестициди, е, и е, при индустриални условия, как ще защитим европейското бадемо производство, ако започнем да внасяме американски бадеми. Вие казвате, че има големи предимства за селското стопанство. Според мен предимствата са за хранително-вкусовата промишленост, а не за фермерите. Mr. Clark, <clears throat> una domanda molto, molto rapida. Имам един много бърз въпрос, каза господин Де Кастро. В споразумението с, трансатланти... с тихоокеанските държави САЩ постигнаха известен успех, що се отнася до географското указание. Това опасно ли е за нас? Е, uh, Благодаря. uh, някои от вас и други казаха, че че когато вършиме търговия с някого, трябва да бъдем в добри отношения с тях. Но, а, а, амери, американският а, ген, секретар по а, земеделието е бил на, на, на времето губерн, губернатор на а, Айова, но а, на, да, той, той тогава получи една а, награда за това, за това, че така дадена насърчаваше предимно генно модифицираните ам, културите. И мен това много ме тревожи. И ако, ако, ако, ако прочетете какво се пише за него в пресата, това никак не е похвално и много ме тревожи, че с този човек се преговаря господин Буда. Благодаря, господин председател, господин генерален директор. Аз лично съм за този договор, се пътувам в Съединените щати и разбирам какви са преимуществата и разбирам какво ще спечелят европейските фермери но бих искал да ви попитам, отвъд географските об, обозначения, об, обсъждали ли сте проблемите свързани с етиктирането, с происхода, страната на происход? Дали, Знаете, че в заготнесните заготовки има доста проблеми, свързани с това етектиране. Господин Агнил, както знаете, Русия реши да забрани е, вноса, а пък от друга страна руснаците искат е, е, някак тези продукти. От също, същевременно мисля, че а, има увеличаване на а, износа на Европейския съюз към Беларус, Молдова и така нататък. Може би всъщност това е обиколения начин, по който се изнася в момента за Русия. Много ви моля, отговорете на въпросите, а ако искате, можете да отговорите и в писмен лист на част от въпросите. Благодаря. Да, наистина отбелязах си. А, ние не само водим преговори, но а, също така а, използваме СТО и неговите функции за решаване на търговски спорове. Знаете, че на този етап има застой на преговорите на ниво СТО и а, има неща, които могат да се дискутират само там. Например, правилата за някои субсидии, вътрешна подкрепа, риболовните субсидии и така нататък. Това не може да се дискутира двустранно. А, дори ако има общ достъп до пазара, който в момента а, е доста по-отворен с едни такива всякакви споразумения а, между двустранни и многостранни за свободна търговия. А, но а, е, относно нивото на изкривяване на търговията от а, а, различни нови економики, а, ние нямаме такива. Знаете, че Бразилия, Китай и други а, подкрепят директно фермерите, като по този начин се изкривява конкуренцията, но това ще са неща, които ще се регулират за бъдеще. Относно ТТИП и други, имаше също така и а, кога ще, един въпрос, кога ще се реши кръг по ТТИП, най-вероятно края на януари, началото на февруари до година. Съединените щати искат да се използват етикетирането като начин на даване на избор на потребителите за продукт с ГМО или не. Ние не сме за този подход. Ние просто имаме забрана за хормони, за ГМО и за хорини в продуктите, така че не можем да използваме такива етикети. Имаше въпрос за това, кои са ключовите, деликатните проблеми по ТТИП, с които ще занимаваме. Няма да изчерпвам темата, съвсем накратко обаче, говеждото месо, пилешкото месо, свинското месо, базовото такова, захар, етанол, нишесте, това са ключови продукти, защото в повечето случаи за Европейския съюз а, производството струва много по-скъпо тук, отколкото в Съединените щати и за това трябва да имаме тарифна защита или някаква друга политика. За другите деликатни продукти, някой от вас казахте, че има едно такова проучване, според което а, ако освободим напълно нашите продукти, а, САЩ ще спечелят 5, над 5 милиарда долара в по-добър износ. И ние не можем да либерализираме напълно нашият сектор, защото ще унищожим нашето производство. Така че пълна либерализация на пазара не е възможно. Трябва да има тарифни квоти които ще дадат на щатите по-добър достъп, но а, с обеми, които лесно бихме могли да управляваме. Относно географските указания, нещо, за което много от вас говорихте, не съм съгласен, че а, те ще запазят големите компании. Не. Дори най-важните такива имена, като Пармиджано Реджано, това име е, покрай него работят около 50 хиляди души в малки, предимно е, ферми кооперативи в е, тази част на Италия. По-голямата част от географските указания могат да бъдат проследени до всъщност малките фермерски стопанства. И а, искаме да съществуват поне около 150 такива имена – а, например, за сливите от Ажан или пък а, а, Турон от Аликанте, пак а, с, а, типичен продукт. Това са производства на малки стопанства. Колегите а, запитаха какво става с прозумента за виното от 2006. Там има защита на различни алкохоли от двете страни, но има и незавършени неща за така наречените полуобщи имена Сотерн, Шампанско, Порто, Кианти. Съединените щати никога не са преговаряли по изкарването на тези, от на тези полугенерични наименования. И а, има само 17 имена, които европейски, които са защитени. Не смятам, че системата за търговската марка на щатите ще може да се приложи на европейско ниво защита на нашите географски указания. Няма защита на такова високо ниво за хранителните продукти. И второ, ам, цената за налагане на името чрез търговска марка е а, страшно скъпо на американския пазар. Милиони долари. А, а докато нашите малки производители не могат да си го позволят. Това, което ние искаме е без да искаме Съединените щати да приемат нашата система за географски указания, да успеем да защитим имената си на техния пазар. така както, примерно, а, ние защитихме а, Тенеси, уискито от Тенеси и Бърбана. Това е, е това показва, че може да бъде осъществено без търговски марки и без да искаме Съединените щати едва ли не тук, за да се запазят търговските марки, да налагат някакви нови а, правила. И а, Съединените щати също знаят и си дават сметка и го признават, че трябва да решат въпроса с географските указания, ако искат да, да приключат ТТИП, но без да се опитваме да променяме съответната система на другия партньор. А, това е вече стъпка напред, но имаме още много завършене. И а, също относно бъдещите преговори, Опитах се да кажа, че наистина сме справени пред предизвикателства за местния сектор, за някои други сектори, като се има предвид, че в момента сме на ръба на преговорите с най-големите търговски партньори. Канада вече приключихме. Меркосур, Австралия, САЩ, виждате, много, много големи партньори, които са ключови играчи в световен план и а, трябва да вземем предвид всеки един елемент в тези преговори. И много често се налага да правим компромиси в името на общата картина. Още четири елемента. Меркосур може и да продължим скоро преговорите, не се знае точно кога. Имаше а, дискусии в съвета миналата седмица, това е и в амбициите ни. А, М- не е много ясно на този етап. А, мисля, че ще започне скоро, но все пак зависи и от това а, каква друга система ще се включи в споразумението. Виетнам, а, проблемите относно ориза и а, а, олиото. Предложихме тарифна квота, малка квота, която няма да има никакво, никакво въздействие върху европейския пазар или цени и за зехтина, както и за плодовете и зеленчуците. Те изнасят тропически продукти към нас, въобще не се конкурират с нашето производство. И зехтина либерализирали са пазара и можем да изнасяме зехтин към Виетнам. И за Русия и споразумението с тях е, също има глава за географските указания, а, така че не, нямаме заплаха за нас. Казваме, че ако искаме да защитим тези указания, трябва да има повече прозрачност е, и трябва да допълним взаимно интересите си, дали да кажем генерично ли е, географско указание ли. Вече имаме подобни указания в Европейския съюз основно се занимавам с а, тети, но по Руската федерация определено има също и а, известни умени, търговски умени между Беларус и Русия, Балканските държави. А, надяваме се да няма проблеми там. Знаете, че може да има лошо етикетиране или измама. Второ, не можем да изнасяме сирене за Русия. Това, което се случи, че млечните е, продукти, а те изнасят, млечните производители изнасят мляко в Беларус и оттам се произвежда сирене, което отива законно в Русия. Това е избор на бизнес за а, преработката в Беларус. И след това вече не можем да изнасяме свинско месо за Русия. Други държави в региона започват да запълват тази празнота. Те изнасят за Русия, а пък ни изнасяме за тези страни. Така че има такива заобиколни пътища, които не се отразяват по никакъв начин на нашия сектор. Благодаря. Благодаря ви. Както вече казах, ще се върнем към този проблем и по-късно. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Шеста точка и поканвам докладчиците да дойдат на тук на трибуната. Скъпи колеги, трябва да ви кажа, че след заседанието на 18.30, в 18.30 сме поканени от Асоциацията на младите земеделци в ресторанта на сграда Ям на втория етаж. Така че в 18.30 сме поканени от младите земеделци на вечеря. Или на е коктейл по-скоро. А сега Минаваме към изследването, наречено представяне на проучване на тема преглед на сектора на селскостопанските суровини. Става дума за цената на суровините и последиците за е, земеделците, включително пестицидите, торовете, енергията, фуража, семената. Добре дошли на господин Веслер и господин Драбич. И много, много ви моля, бъдете добре дошъл и обяснете ни какъв какъв е, е, каква е темата на вашето изследване. Дами и господа, благодаря ви. Ще повторя, за нас е голям чест да ви представим резултатите от нашето изследване относно цената на суровините в земеделският а, сектор. Радвам се, че все още има няколко души все още тук. Може би като в университетите да организираме нещо като вечерни сесии, за да има а, повече хора. Но се радвам се пак, че тук има сред вас хора, които се интересуват от тази теме. Ще ви представя резултатите от изследване, което а, извършихме с а, колегите Бонано, Драбик, Матера, Венус, Лука Малагети и Марсел Мейер. Там, става дума за промените в а, цените на суровините от 2004 до 2012 година. А, става дума за различни вещества, за ам, подобряване на почвите, енергията, енергията и други. Когато погледнем първото табло, виждаме, че цифрите са доста различни е, в различните държави членки, така че е много трудно да правиме сравнение между различните е, държави членки. Така че е, ние всъщност изследвахме по-скоро е, об, об, увеличаването на цените и летливостта на цените средно за Европейския съюз. Използвали сме статистически данни от държавите членки, както и от разли... информация, която сме събирали от страниците Web, от научната информация. А също така сме направили преглед на сливанията, на придобиванията на различните предприятия. So I will come back to this in a few minutes. Now let's start with the first sector. This така, първият сектор, който ще разглеждаме е сектора на а, семената. Както вече казах, имам много различни, е, цехните са много различни за различните държави е, членки. В някои държави членки разходите за семената са увеличили, при другите напротив са намаляли. Виждате тук писъка на 10 най-големи компании, произвеждащи семена. Виждате а, едни про, про, промените са следните. Имам а, концентрация до 2012 година, след това имаме спад. Пазара като че ли е по-малко концентриран през последните години но както вече казах, е, има доста е, големи разлики между различните пазари, като примерно от една страна пазара на захарното цекло и другите е, пазари. Колкото до придобивките, виждате, че европейският пазар по-скоро се характеризира под инвестиции инвестиции, а не от а, е, придобивки. По, на пазара на фуража виждате, че част, част е, дяла на е, фуража е доста значителен в различните държави и членки. В някои държави членки средства сумите са се повишили, в други на, са е, спаднали. Виждате 21 фирми, това са най-големите е, фирми-производители на фураж в е, Европа. Е, те, те, те, те произвеждат 16% от цялата смесена храна за, за животни. Най-големите производители са в Германия, Франция, Испания, Италия а, и така нататък. И също така наблюдавам известна концентрация в този отрасъл, но все още това не е, е достатъчно е, видимо. Колкото до енергията, през последните е, години разходите, енергийните разходи са се увеличили в различните държави членки. Става дума предимно за суров нефт и природен газ. Виждате разликите между трите енергийни отрасли, но концен... дяловете на концентрация като че ли са по- значителни, отколкото в другите области. Селтостопанския сектор е все повече енергийно интензивен, повече от 50 процента от разходите на фермерите в Европейския съюз за гориво и масла и също, и също време. Но това, че може в следващите години да очакваме повече сливания и предобивки, колкото до пазара на а, фертилизаторите. Виждате 10 най-големи компании в, в тази област и не се наблюдава голяма концентрация на фирмите през последните 5 е, години. Колкото до фертилизаторите, е, кали, фосфати, виждате през последните години в е, Европейския съюз на старите държави членки, намаляване на използването на вещества за подобряване на почвите. Германия, Франция, Полша, Обединеното кралство и е, Холандия са страните, в които се осъществява повече от 50% от оборота на фертилизаторите, колкото до растителната защита. Виждате, че тук разходите са намаляли през последните години във всички държави и членки включително ербициди и така нататък, колкото до концентрациите и пазарните дялове виждат, че те са доста значителни. През по 2008 година нататък се увеличила стойността на а, веществата за растителна защита, но, също, но същевременно самите количества са намаляли. Става дума за а, инсектициди, а, фунгициди и така нататък. стойността на продажбите на различните вещества за растителна защита е намаляла между 2003 и 2009 година, но след това и наблюдаваме увеличаване. Индустрията на вещества за растителна защита защита е доста концентрирана в Европа. Концентрацията се увеличила до 83% през последните години. Това се обяснява с а, промените в тенденциите. В заключение не можем да кажем, че има някакъв промен на моделите на а, използване на суровини в държавите членки на Европейски а, съюз, като изключение пред, а, пред, представлява сектора на фуражите с а, 13% в Литва, до 65% в Малта, като обаче средното за държавите членки е 30%. Виждате тук на тази таблица тенденциите за използване на семена, на фертилизатори, енергия и така нататък тенденциите за увеличаване и намаляване. тук виждате дела на концентрациите, които са най-значителни в областта на веществата за растителна защита. И ще, при... и ще приключа до тук и ще отговоря на вашите въпроси. прошу, прошу бим о благодаря. Кой желая да вземе думата? Господин Агню. Просто за да видя колко души за да... и да видя как ще разпределим времето. Господин Агню. Първо, господин председател, заинтригуван съм. Кой въобще е поръчал този доклад? Казвате Агрие. Ма кой точно тук? Е, и дали въобще е тук да се чуе каквото е поръчал. Защото трябва да разнищим нещата до дъното. Е, е, най-вероятно, е, че тук има една конспирация, едва ли не, предполагам, че някой с такива, някой от лявата част на залата, е, изхождайки от идеята за конспирация срещу потребителите, го е поръчал защото надали ме интересува, че а, е, за, са се увеличили употребата на а, защитни пестициди и други от 130 милиона долара на 140 примерно. И е, а, какво, определено има една концентрация на сътрудничеството в това, в тази област. Добре, много добре. Разбира се, то е ясно. Само най-големите фирми могат да си, поръча, да си позволят да има такава концентрация а, и на пазара. Вижте, дневният ред е определен от координаторите по време на заседанието им. Може би вие не сте били там и е, попитахте на кого трябва да благодарим. Кой е поискал това проучване? Благодарим ви за вашите благодарности е, и ще ги предадем на координаторите. Госпожа Петер. Само напоменути делово вече трече. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че вече има 3 или 4 проучвания, както съм член на този парламент, година и половина, е, такива проучвания. И в нито едно от тези проучвания не се споменава Харватия, която е член на Европейският съюз вече от две години. Привличам вниманието ви към това. Вие сте председател на тази комисия. Моля да включите за бъдеще, поискате включването и на Харватия за а, бъдеще в тези проучвания. Пълни има пани рация и признае пани рация. Права сте, наистина. Права сте много а, правилна забележка. Всички държави членки са важни. Господин Яр. Äh, Благодаря. Това изследване е така интересно, но много бързо бяха изброени числата. Депутатите обикновено обичат точните сведения. За това искам да попитам следното. Значи увеличаването не е нищо лошо, ако води до по-голяма ефективност. Процесите на концентрация тогава са отрицателни, когато водят до доминация или монопол на пазара. Има ли в някоя от сферите, които описахте току-що, такива тревожни тенденции? Нещо, за което да кажете, ето тук трябва да се внимава, може да се стигне до монопол на пазара. Монопол означава допълнителна печалба или казвате, че всички е, марки са така добре? Господин Яр, работим по този въпрос и мисля, че по празниците можете да заобучите в доклада. Господин Никол. Да, смятам, че има по-интересни неща завършени по коледа, но благодаря ви все пак за тази презентация. Въпреки, че сме много малко наброй в залата, със сигурност ни беше интересно да чуем този доклад. Спомням си преди години а, имаше едно позоваване на 3F. А, feed, а, food, fertilizer, т.е. фуражи, храна и фертилизатори. И не знам дали вие следвате тази схема или не, може би задавам грешният въпрос. Не виждам тук нищо за фуражите, но пък виждам за цените на фертилайзерите, на торовете, също и на горивото. Това е ясно, защото се увеличи вижте, е, не е ясно защо има така висока цена на торовете, след като цената на петрола спадна. Нали от тях се правят повечето химикали. Така че явно някой прави големи печалби а, заради цените на петрола. Трябваше да спаднат цените на торовете. Извинявайте, ако бъркам тук място за даден на въпрос, но мисля, че този, тези печалби са за сметка на фермерите. Не виждам други желаящи да вземат думата. Да, разходите за производство директно се отразяват на приходите на а, земеделските стопани. Те тези стопани сравняват много често цената на литър мляко с това на литър олио, на литър вода. Така че ние ще дадем думата на експерта, за да ни а, отговори на тези въпроси. Благодаря. Съвсем набързо на относно Харватия нямахме данните за Харватия. Харватия скоро се присъедини. Следващия път, надявам се, да можем да ви ги представим. Просто това е въпрос с данни, за данни. Относно общите въпроси, повдигнати от колегата от Обединеното кралство. Да, когато разгледаме концентрацията, възоснова на доклада не забелязваме области, където да има а, проблем с концентрацията на предприятията. Това, което забелязваме обаче е иновацията в някои специфични сектори, като а, семената – както и защита на растенията, различните пестициди. Там има повече патенти и а, одобренията, за да се получи одобрение за пускане на пазара, а, разходите са големи. Има също и естествени бариери, които подкрепят концентрациите а, на на предприятия. Такъв е случая с семената. Но просто искам да кажа, че това се засяга само компании, които а, произвеждат химикали и механизми за а, контрол на а, растенията и също и биологични опции. Там има много големи разходи за лицензии на продукти. Относно тенденциите, които са тревожни, стигнахме до заключение. Нашето проучване показва, че относно тези концентрации, които наблюдаваме, няма тенденция, която да предизвика тревогата ни. Има някои нишови пазари, където концентрациите са по-големи и други пазари, където а също има такава по-висока концентрация, но можем да го кажем, за, да, да обясним това с факта, че за тези нишови пазари няма правила за конкуренция и съответно малките предприятия там могат примерно да инвестират повече. И е, това не е особено проблематично. По трите F и монополите и за пестициди, за торовете. Цените на, на торовете са тясно свързани с развитието наистина на цените на петрола. Когато цените на петрола спадат, защо не се наблюдава изпадане на цените на торовете? А, поне в данните, които имаме, ние забелязахме известен спад на тази цена. Сега някой може да спори тук а, а, дали е толкова голяма спада, както спада на цената на петрола. Но ние стигаме до заключението, че а, наистина не е право пропорционално, но знаете, винаги има известно закъснение в отговора на индустрията. Дали наистина някой направил необичайни печалби, много трудно можем да преценим. Въз основа на данните, с които разполагаме, това, което можем да кажем обаче е, че а, концентрацията е в сектора на торовете не, е толкова, не са толкова големи, колкото в други сектори. Използват се стандартни мерки за борба с самонополните цени. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако има други такива допълнителни, ще се радваме да отговорим. Може да ни изпращате имейли. Благодаря. Базо dziękuję. Благодаря много. Благодаря ви за тази извънредно интересна информация. Наистина нещата са сложни, ние си даваме сметка когато разговаряме с селските стопани. Така, приключихме с дневния ред за днес. Благодаря ви, господин Веселер, за вашето а, представене на нещата. Приказвам всички да, а, да, да, да, проч, да прочитат внимателно този доклад и ви припомням, че младите земеделци ни чакат в 18.30 на третия етаж. Господин Фланеган, може ли, когато а, пред, представяте а, така PowerPoint а, или други презентации, да има възможност всички да разполагаме с това, защото не винаги можем да видим на екрана нещата както трябва. И второ. А, вижте колко, колко много хартия се използва тук за тези брошури. За какво правиме и организираме КОП-21, ако всеки ден ние правиме всичко възможност да, да а, а, унищожаваме природата. Да, има как да се вземат мерки, трябва да се обърнем към секретарията. Утре в 9 часа, а сега ви приканвам да се срещнат младите земеделци по тяхна покана.